Good day. Good day, everybody. Добър ден на всички. Добро утро. Имаме един дълъг ден пред нас. И вчера беше дълъг ден. Започваме с точка 12 от дневния ред. съвместно заседание с другата комисия относно Комисията по важни работи относно правната програма. един съвместен доклад на Филип Клайс и Луиджи Берлингуер от нашата комисия. Решение ще се вземе по силата на обикновената законодателна процедура, член 51. А, доклада беше изработен в сътрудничество от двамата докладчици. Сега ще им дам а, думата, но преди това да ви кажа, че измененията трябва да се внесат до 5 юли 12 часа. Ще ги разгледаме на 19 септември. Ще гласуваме на 26 ноември. А сега да изслушаме и госпожа Кастекс, която е заместник-председател на правната комисия. Значи, първо ще дадем думата на нея, след това на докладчиците за представяне на проекто доклад. Скъпи до колеги, първо бих искала да само да повторя казаното от председателя Агилар. Имаше много добро сътрудничество между правната комисия и комисия Либе. Подобно сътрудничество съществува отдавна. Тази програма всъщност обединява три програми гражданско право, наказателно право и програма за превенция на наркотици и информиране на обществеността. Това е един много важен инструмент за бъдещото правно сътрудничество, наказателно и гражданско, за периода 2014-2020 година. Е, Съюза трябва да финансира с повече средства, програми за изпълнение на политиките в областта правосъдие, като наблегнеме на трансграничните въпроси, които могат да бъдат решавани само чрез координирани методи. Разполагаме с 472 милиона евро за изпълнението на програмата. Това е една фиксирана сума и е, не може, не търпи изменения. Е, тези средства са е, залегнали в МФФ 2014-2020 година и двете комисии, които ще внесат изменения, трябва да се опитат да променят, ако искат евентуално дейностите с цел по-добро изпълнение на програмата. Разбира се, вие ще решите е, по какъв начин може да се усъвършенства тази програма. Но смятам, че самият доклад е задоволителен, почти в завършен вид. Бих искал да благодаря на господин Клейси Берлингуер за отлично свършената работа, която ще бъде много полезна и кои... този доклад усъвършенства до голяма степен предложението на комисията. А сега е, давам думата обратно на е, председателя, господин Агилар, за председателството по-нататък. Не виждам е, господин Берлингуер, вероятно ще дойде всеки момент. Но господин Клес е тук, така че господин Клес давам ви думата. Ehm, het eh, justitieprogramma waarover wij ons... Благодаря, господин председател. Във връзка с правните въпроси, по които сме изготвили проекто доклада, включва две програми – Граждански свободи, наказателно право, превенция и информация за наркотични вещества. Съществуват различни данни че тези е, програми съдържат някои е, пропуски, като например твърде малко гъвкавост, твърде малко инициативи, при които може наистина да се постигне допълнителна полза на европейско равнище. По отношение на националните правни системи, неравномерно географско разпределение и липса на конкретни критерии, възоснова на които може да се направи оценка на ползата от тази инициатива. В настоящия доклад господин Берлингуер и аз, като докладчици, се опитахме да отстраним тези пропуски. Ние смятаме, че в рамките на тази програма ще трябва да се финансират проекти, които предлагат ясно изразена допълнителна полза на европейско равнище. По този начин ще се даде принос за създаване на съвместно европейско пространство на правосъдие, включително тук трябва да се разгледат и националните мерки, като разбира се се отчита принципа за субсидиарност. Разбира се, има и по-малки национални програми, които също е, ще трябва да дават възможност за участие в трансгранични европейски мерки. Що се отнася до неравномерното географско разпределение, смятаме, че езиковият аспект може да представлява пречка. Установяваме, че съдиите в държавите членки често не владеят друг език, освен майчения си език и тогава е трудно да се изпълняват целите на програмата, например създаване на взаимно доверие или е, взаимно признаване и сътрудничество. Основните документи на програмата е, се изготвят и публикуват от комисията винаги на английски язик, което е, означава, че на практика по този начин се упражнява натиск върху вносителите сами да изготвят е, материалите си на английски язик, но това не е задължително, защото принципно е възможно е, тези документи да се изготвят на всеки език от е, Европейския съюз. Но когато се представят документи на комисията, има тенденция да се използва английският език. Според мен това води не само до по-голяма географска неравномерност, но особено пък в страните, където английският не е наложен като основен или втори чужд език, е, това се явява проблем. Важен принцип на Европейската общност е всички езици на общността да бъдат третирани равнопоставено, поради което ние сме за финансиране на езикови курсове за съдиите и същевременно е, сме за това всички е, важни документи да бъдат изготвени изготвени и публикувани на всички е, европейски езици, за да осигурим е, добър баланс в географско отношение. Що се отнася до прозрачността, това е абсолютно необходим принцип за функционирането на програмата. Ние приемаме, че е, ще трябва да се е, предлага годишен доклад за оценка на изпълнението. Е, до 2017 година ще има междинен доклад за оценка и 2020 година някъде ще има общ доклад за оценка. Освен това, комисията трябва да положи усилия да бъде по-открита също и спрямо онези, които са бенефициенти от проектите. Има вече създаден вебсайт, който трябва да бъде доразработен, за да могат да бъдат откривани там не само определени регионални проекти, проекти, но и е, техните бенефициенти. Комисията е, вече каза своето да на тази инициатива. Особено важно е експлицитно е, подпомагани проекти, да бъдат а, така а, концепирани, че да бъдат включвани и правни текстове. Това не означава, че ние не смятаме, е, че един такъв подход е добър, но тези проекти трябва да се споменат не в диспозитива, а в е, преамбюла. Що се отнася до програмата за борба с наркотичните вещества, е, наистина тя е абсолютно необходима. Е, здравеопазването, полицията, превенцията, психологическата помощ тук са много важни. Както комисията, така и съвета споделят е, загрижеността по отношение на днешните програми за борба с наркотичните вещества, които аз бих нарекал репресивни и превентивни. Финансирането за тези програми във всички случаи трябва да се осигури. И още веднъж е, искам да подчертая, ние в нашия доклад искаме да включим а, тази програма за борба с наркотичните вещества. При подготовката на доклада често беше казвано, че става дума за програма, която е твърде скромно финансирана, като се вземе предвид глобалния бюджет на Европейския съюз, да, но става дума за почти половин милион евро, което не е малка сума и ще трябва да се опитаме средствата, които са на разположение, да се използват по най-добър начин, така че да се постигне най-голяма допълнителна полза. Надявам се, че е, целите, критериите, възможностите за оценка ще срещнат вашето съгласие. Ние се опитахме да направим крачка правилната посока. Благодаря на Комисията по правни въпроси, на секретарията и на колегата Берлингуер за това положително сътрудничество до настоящия момент. Виждам, по-скоро очаквам вашите предложения за подобряване и допълнение на доклада. Благодаря. Доколкото виждам, единствения, който иска да говори като докладчик Сянка, а всъщност не единствения, извинете, няколко посочиха ми. Да, моля ви, вземете думата и после аз ще продължа. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. А, явно всички тук <laughs> повечето говорим холандски тази сутрин. И така, първо искам да благодаря на докладчика за доброто сътрудничество, което имахме до сега. И се надяваме, че ще постигнем споразумение по основните точки, които ни засягат тук в този доклад. Сега, Заместник председателят на юридическата комисия вече спомена този въпрос. Мисля, че е, не говорим за средства, които ще бъдат достъпни по тази програма, но в нашата програма ние трябва да видим какво можем да направим, защото а, тук ще се сътрудничим с други комисии и колегите от регионалната комисия и комисията по външни дела определено вече взеха доста голяма част от европейския бюджет. И тъй като ние всъщност отговаряме за правосъдието в Европейския съюз, трябва да сме а, много внимателни да видим какво точно ще покрием. Трябва да има доста средства, които да са достъпни тук. И трябва да се опитаме да използваме тези средства по възможно най-добър начин. Що се отнася до обучението на съдиите, адвокати и други правни експерти, когато прилагат европейското законодателство, през годините се опитахме да видим какво може да бъде направено, но все пак сме изостанали. Имаме нужда от още обучение за всички служители в правния сектор. Докладчикът вече говори също и за езиковия проблем. Искам да добавя нещо. Мисля, че е съвсем нормално правните въпроси в Европейския съюз да бъдат говорени и разисквани на основните езици на Европейския съюз. Съгласен съм, че имаме нужда от езиково обучение. Имаше и въпрос за отделните институции. И дали трябва да се позоваваме на тях в програмата. Това е много труден въпрос, защото някога, ако не ги споменаваме, както е в момента, те биват от... изоставени, така да се каже но не знам кое е правилното решение. И друго, какво точно искаме да постигнем с тази програма? Изменения 12 и 19 са много ясни. Ние трябва да имаме измерим успех. Ето това е нещо друго, което трябва да привлече вниманието ни. И още два отделни въпроса. Напълно съм съгласен с казаното от докладчика относно програмата за а, за наркотици. И най-вече да наблегнем на превенцията. Трябва да видим какво е мястото на превенцията в цялата структура и как да я включим в програмата за правосъдие. Мисля, че ако се съсредоточим само върху репресията, борбата с наркотиците, до никъде няма да стигнем. Погледнете какво правим ние в Холандия. И също така има въпроса за делегираните правомощия. В парламента и тук а, а, мога да говоря най-вече за докладчиците на коми... юридическата комисия. Мисля, че ние трябва да запазим нашата, в нашето влияние и да бъдем лидери в тази насока. Благодаря. Благодаря, казва председателката. А сега госпожа Грисбек да вземе думата, ако обича. И после ще видим дали господин Берлингуе ще бъде вече пристигнал. Той е на път. Госпожо Грисбек, имате думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Съвсем набързо, от името на моята парламентарна група също искам да поздравя докладчиците и великолепната работа, осъществена по текста на комисията, текст, който поставя ясно основите на сътрудничество, което всички искаме и което би трябвало да се конкретизира по ясен, лесно разбираем начин на всички нива на текста. Най-вече ще отнася програмите за наказателно правосъдие, превенцията за, срещу дрогата и други. И така, преди да вляза в подробности по текста, нека да е, спомена, че няма Европейски съюз, ако няма идея за подсилване на взаимното доверие. Не само между държавите, но също така и между гражданите. Така че изграждането на една обща правна култура, нещо, което ясно личи от работата на докладчиците, е от капитално значение за подсилване на Европейския съюз. Казахте, госпожо заместник председател, имаме бюджетни ограничения. Най-важното обаче, когато говорим за трансгранично сътрудничество, аз лично съм жител на трансграничен район и ако, например, правното сътрудничество не действа бързо, ще бъде много по-трудно да спазваме индивидуалните права и свободи. Така че работата, извършена от вас, е великолепна и подкрепям е, текста на комисията, измененията. Мисля, че добавената стоеност е много висока за европейските граждани. Първо, заради упростяването. Упростяване, което минава през първото подобряване на достъпа до програмата. Имахме е, Известно, известни примери за непознаване на, на Европейския съюз в някои от държавите членки. Така че текста тук ще ни позволи да като опростим нещата, да направим Европейския съюз по-видим за гражданите. И освен това, аз продължавам да водя същата битка отдавна. Битка без, без успех за сега, за съжаление. А именно, да не забравяме, че принципа на Европейския съюз е един, един в многообразието. И езиците, са жизненно важни за използване на нашите средства. И след това, след опростяването, смятам, че това, което колегите предлагат относно докладите, междинните доклади, наблюдението, би могло да, да запълни непознаването на отделните институции, когато говорим за хармонизиране на правата. И то, това редовно наблюдение може да позволи на комисията да подкани държавите членки да използват тези средства, които до сега държавите членки не са познавали. И също още една трета забележка. А именно, като си има предвид бюджета, с който разполагаме, на пръв поглед той изглежда голям, но в крайна сметка се оказа, че не е достатъчен, да видим какви приоритети ще си изградим. Времената са на кри... времена на криза, трябва да определим приоритети. И ще бъде добре да се концентрираме върху програми, които имат повече добавена стойност и които имат повече европейска стойност. И накрая, нека да настоим на това, което е, е подкрепено от комисията, а също и от забележките в измененията, а именно обучението на юристите, на магистратите, не само за езиково обучение говоря тук, а въобще и за правно обучение. И не можем да имаме правно пространство, ако не обучаваме на първо място тези, които са основните действащи лица в областта. Е, Благодаря много. Много ви моля обаче да се изказвате малко по-кратичко. Господин Берлингуер е тук. Бихме искали да изслушаме и мнението на комисията и на председателството, а не разполагаме с много време. Господин Берлингуер, много накратко, ако обичате. Кажете какво е становището на Комисията по правните въпроси. Вие сте съдокладчик. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Съжалявам за закъснението, не беше по моя вина, но ми е неприятно все пак, че закъснях. С колегата Клас работихме много добре заедно и за двете комисии искаме да представим съвместен доклад разпределихме си работата и искам да подчертая сега следното в тази връзка. Първо, още веднъж искам да кажа, че много добре работихме заедно с него. Разгледахме предложението на комисията. Програма Правосъдие 2014-2020 и мога да кажа, че предложението наистина е изключително интересно. Имаме и общи схващания по основните цели. Направени са някои изменения, които ще въобще съвсем накратко, най-вече в частта, която засяга мен. При последното изказване това беше чуто, а именно, че предложението като цяло препраща към Стокхолмската програма и че в рамките на, програм, на Стокхолмската програма става дума не само за създаване на европейско пространство на правосъдие, но и за това, че трябва да бъдат извършени някои дейности, а именно създаване на необходимата правна култура, която да доведе до изграждане на общо правно пространство на правосъдие. Ние изслушахме представители на различните правни професии в различни страни, които са израснали в определена правна култура, т.е. в различните страни тя е различна и на този фон е изключително важно да намерим общ знаменател най-вече между гражданското и наказателното право. Онези, които работят за европейско пространство на правосъдие, са не само съдиите от европейските съдилища, но и съдиите и представителите на другите правни професии, които работят в националните правни системи. Те трябва да развият у себе си европейска правна култура, т.е. европейско отношение към правото. Ние работим на една съвместна основа Европа на правосъдието и съдиите и другите правни професии трябва да имат това предвид при своята работа и трябва да усещат този дух и да работят в рамките на подобни изисквания. За това всички форми на сътрудничество трябва да бъдат подпомагани и насърчавани. Трябва да имаме едно предвид, скъпи колеги. Европейският съюз има огромен брой правни разпоредби, законови актове и гражданите които работят с тях, всъщност са само 2-3% от общото население на Европейския съюз. Ние трябва по тази причина да създадем необходимата правна култура и трябва да си зададем въпроса за кого всъщност го правим, за кого а, приемаме тези правни актове. Не искам да драматизирам нещата, но важността на този аспект трябва да бъде винаги подчертавана. А, предлагат се мерки, включително за обучение и повишаване на квалификацията, като се и имат предвид не само традиционните обучителни дейности, а истински обмен, сътрудничество по конкретни казуси, да се създаде прецедентно право, което да обобщава опита. Съдиите и другите правни професии могат в самите съдилища да се информират за подобни случаи и по този начин да сътрудничат със своите колеги от други държави и членки. Ние мислим за пряко сътрудничество, не само обучение, а пряко взаимодействие между представителите на правните професии. Оринфа, например, това е инициатива, която беше създадена в Нидерландия, където има доста постигнати успехи в тази сфера. И има оперативни структури, референтни структури към съдилищата, които спомагат за изграждане и насърчаване на този тип правна култура там. Благодаря. Maybe now we could... Да, е ясно. Благодаря, господин Берлингуер. Сега давам думата и на докладчицата в сянка, госпожа Гонц, след това комисията и съвета. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратка, защото повечето значими проблеми бяха вече изтъкнати от докладчиците. Аз мисля, че работихме много ползотворно за подготовката на доклада. Бе споменато, че упростяването на процедурите е уместно, че трябва да има по-малко административно бреме за всички онези, които могат да станат бенефициенти на средствата че трябва да има определени цели, но същевременно да има достатъчно гъвкавост и е, предсказуемост. Затова смятаме, че някои от дейностите могат да бъдат определени с делегирани актове. Важно е също така да има съвместимост с другите програми, с други органи, които изпълняват дейности в тази област. Много важно да имаме много ясни и а, фик, строго определени показатели. А, обсъдихме дали трябва да има и усъвременяване и разширяване на някои от европейските мрежи, дали те трябва да бъдат упоменати а, изрично. Така че и решихме да споменеме само някои от тях. Най-важното е да се подчертае ролята на правовата държава, на върховенството на закона и на демократичните процедури, които са в крайна сметка в основата на, наш, на нашия съюз борбата срещу дискриминацията в правната система, обучението на магистратите и всички други работещи в правната система, равноправния достъп до правосъдие за всички наши граждани. Това също е проблем, който е правилно изтъкнат в предложението. Благодаря, госпожа Гонц. Сега давам думата на представителя на комисията, много накратко, защото наистина разполагаме с много малко време. Ще се опитам да бъда колкото се може по-кратка. Първо, аз приветствам изработването на този проект доклад. Е, наистина установихме едно много ползотворно сътрудничество с представителите на а, е, двете комисии. Тук е, днес бяха а, представени много гледни точки, идеи, становища, свързани примерно с обучението и ние от Напълно споделяме а, е, направените предложения, защото а, е, целта, както и вие казахте, е да се създаде доверие, да има доверие между а, е, работещите в а, тази система, да има възможност за а, споделяне на най-добрите практики. И мисля, че с е, измененията, които вече бяха обсъдени и които ще се дообсъдат, ще постигнем тази цел. Е, трябва обаче да спомена, че имаме е, известни съмнения и сме малко загрижени от някои от измененията, които се отнасят до осъществяването на програмата. Целта, да, наистина е да има упростяване, да има а, по повече яснота, а не да усложняваме целия процес. Защото целта в крайна, в крайна сметка е проектите да могат да бъдат изпълнявани своевременно, за да е, са от полза за бенефициентите. За това а, трябва да има трябва да има по-скоро съвършенстване, упростяване на проекта, за да можем е, да избегнем затрудненията и проблемите, с които сме се сблъскали в миналото. Та, за това нашата цел е наистина програмите да бъдат много уместни, целесообразни и споделяме е, казаното от едните и другите. Съвета госпожа Агърт. Госпожа Норин, не госпожа Агърт. Благодаря. Ще бъда, възможно, най-кратка. Както знаете, съветът а, по време на заседанието на ПВР на 8 юни се съгласи с един такъв а, а, подход, секторен подход по програмата, по юридическата програма. Този подход покрива почти целия текст, изключение на бюджета, който е покрит от друг съвет на. И ние и вашите, както и вие, вашите идеи, вървим в една и съща насока. Затова бихме желали да продължим да работим по предложението и да постигнем съгласие между Европейския парламент и съвета. Докладчикът се съгласи е, да имаме е един ясен, опростен подход на финансиране, за да допринесем възможно най-много към правосъдието в Европейския съюз. Искам да благодаря на някой от участниците, най-вече за добавената стойност в дебата и също така ясната дефиниция, която беше дадена в, в, на някои от термините в, в контекста. И съгласни сме, че трябва да се подобри правното сътрудничество, да се улесни достъпа до правосъдие и да се подкрепи и насърчи обучаването на а, юристите. Трябва да имаме и допълнителни специфики, включени в текста, особено за оценката и наблюдението на програмата от комисията. Знам, разбирам, че времето е ключов елемент, защото Съществуващата бюджетна програма изтича в края на 2013 година и до тогава трябва да сме подготвили нова програма. Именно за това датското председателство гледа на този въпрос като приоритет и имаме много, много конструктивен диалог с докладчиците и се опитваме да постигнем споразумение с парламента. Благодаря. Both rapporteurs would like to conclude. Може би докладчиците ще искат а, също, след като изслушаха комисията и съвета да кажат нещо? Не? А, има. Искате. Добре, заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Първо, искам да благодаря на госпожа Грисбек, на госпожа Гренс, и на останалите. И смятам, че можем да говорим вече за определен консенсус. Като си има предвид на къде вървим с този доклад. Няма да влизам в детайлите на всяка точка, направена от докладчите в сянка, но смятам, че тук определено сме на, една и също, на едно и също становище. Искаме повече упростяване, повече ясни показатели за оценка на осъществяването на нашите цели. И нека да кажа накратко относно делегираните правомощия. Докладчиците избраха да имаме делегирани правомощия. По този начин парламентът ще може да контролира поне до някъде финансовите приоритети, които ще бъдат установени от комисията. Но това не означава непременно, че си губим времето. Мисля, че е добре, мисля, че има добро разбирателство между институциите. Но това не означава, че процедурите ще бъдат по-сложни. Благодаря. Благодаря. Добре, това е в такъв случай по този доклад. И така ще минем към следващата точка. Благодарим на участниците. Благодарим тази смесена, за тази смесена дискусия. И сега продължаваме за програмата за... Искаме да благодарим на госпожа Кастекс и Луиджи Берлингуер. И така, пристъпваме към следващата ни точка. Моля, запазете тишина. И така. Програма за права и гражданство за периода 2014-2020. И трябва да решим за а, измененията. Докладчика тук е колегата Кинга Гонт. Тя ще представи своя доклад по Дафне 3 за дискриминациите и равенството, програмата за заетост, социална солидарност. И тези програми са частично под компетенциите на нашата комисия, разбира се и комисията по въпросите на жените. По процедурно правило 50. Добре, сега ще открием дискусията. Госпожо Гонц, имате думата. Благодаря. Програмата за права и гражданство е сходна с предишната, именно програмата за правосъдие, която разисквахме. И а, принципа и за това, което ни интересува и ни тревожи, е сходен. То, те са свързани програми, заедно с програмата за равенство между половете, програмата за Дафне и други. Нашето първо предложение е да се промени името на програмата от програма права и гражданство а, на програма за права, равенство и гражданство. Мисля, че така по-ясно се отразява а, фокуса на програмата, целта. Имаше доста консултации между отделните институции. Датското председателство беше също много активно. А, започна един вид триалог и имахме усещането, че сме е, на една и съща линия, на един и същи път. Успяхме да се споразумеем по най-тежките въпроси. Това е добра основа. Но е, това, което съжалявам, е, че преструктурирането на фондовете изграждането на нова програма доведе до преразпределение на бюджета и намаляване на а, а, средствата по програмата за права и гражданство спрямо общия бюджет. А, искам да попитам комисията защо, как обяснява този спад и как по някои други програми има леки увеличения. Много пъти сме разисквали че по време на кризата имаме все повече нарушавания на човешките права и че това не е отразено в бюджета. Приели сме правна рамка по-рано и сега сме на становище, че тя е нужна за бъдеще. Че смятаме, че програмата трябва да бъде предвидима. И смятаме, че е много важно да се споразумеем за целите. И, и за това ще изберем делегирани правомощия. Може би това ще бъде разисквано по-нататък в диалозите. Но опростението означава, че ще имаме един по-лесен процес за бенефициерите на програмата, а така както и по програмата за правосъдие и че ще се опитаме да а, осигурим един географски баланс, едно географско равновесие. Не виждаме, поне за сега, да има някакъв проблем тук. Отново имаше един вид дилема дали да имаме конкретни имена на бенефициери на национално или европейско ниво, бенефициери, които са се ползвали от предишните програми, ние решихме да не го правим, а да дадем по-скоро една широка и едновременно с това достатъчно специфична рамка, за да покрием основната мрежа. Много е важно също комисията да има съвместимост с, и допълваща се и да се допълва с другите програми. Имахме един такъв доклад вчера по този въпрос. Имаше дискусия дали да се разширява обхвата на понятието бенефициери на основни права отвъд обикновените граждани е, на Европейския съюз. Да, решихме да го направим. То то ще включва и граждани на трети държави, които живеят в Европейския съюз. По Лисабонския договор се включват и Лисабонските и международните конвенции, така че ще трябва да се включат и в нашите нови програми. И това ще стане чрез измененията. Идеята е да имаме равенство, ясно посочено равенство и да избегнем всякаква дискриминация при която, за съжаление, е много сериозно явление в настоящите времена на криза. Трябва също така да насърчаваме толерантността, културния диалог, особено сред мълценствата, базирайки се на предишната програма Дафне. Ние включихме и правата на децата, а също така и на други уязвими групи. и искахме да видим и други по-малки национални проекти, за които ще допринесат за добавена стойност и ще придобие по този начин програмата ни повече видимост. и отново искам да благодаря на датското председателство за добре свършената работа и се надявам, че ще продължим така и за напред. Благодаря. Благодаря, госпожа Гонц. Сега комисията и съвета, преди да започнем да обсъждаме госпожа Мишу. А, благодаря, господин председател. Аз приветствам нашето сътрудничество и проекто доклада, с който разполагаме. Считаме, че той е една отлична основа за по-нататъчен дебат. Ние сме съгласни, че наистина целите трябваше да бъдат по-добре обхванати, по-уточнени, по по-добре структурирани. Ние ги имахме, но сега са много по-ясни. Сега един въпрос към докладчика. Ние смятаме, че гъвкавостта да има взаимо действие между правната програма и тази програма ще, ще доведе до един подход, който ще обхване всички дейности. но обаче целта на а, проекта, на предложението е да има повече прозрачност, повече видимост. за да може бенефициентите наистина да са наясно с дейностите, които трябва да бъдат предприяти. Така че благодаря на докладчика за уточняване на целите си. Господин Андерс, от името на датското председателство имате думата. Благодаря, господин председател. Съвета не, от, не отдавна одобри едно общо становище за подход към, подоб, към тази програма. Все още обаче не са не са доуточнени заложените средства. Те се разглеждат в друг формат. Съвета приветства факта, че вървиме в една посока. Вие сте приели като основа духа на предложението направено от комисията. Целта, както вие казахте, е да има един по-упростен подход за финансиране на проектите, като временно бъдат зачитани всички права, така както са залегнали в договора и в хартата. Вие спряхте на ключовите елементи. И тук ние сме съгласни, че бенефициентите трябва на първо място да наблягат на добавената европейска стойна. Второ, да се разширят достатъчно целите, за да могат да бъдат включени дейности, които ще имат за цел да борба срещу дискриминацията, ксенофобията, нарушаване правата на децата. А, после трети елемент а, а, равноправното преразпределение на средствата за различните дейности, залегнали в а, програмата. както и за правната програма. Сроковете са от огромно значение, тъй като в програмата, която в момента се изпълнява, ще приключи през 2013 година. Затова е, датското председателство е, наблегна пред съвета на приоритетния характер на това предложение – и се надяваме, че е, предложенията на докладчика ще послужат за консенсус и ще завършат с едно предложение, одобрено от различните институции. Сега давам думата на следващия оратор, господин Луи Мишел. Благодаря на госпожа Гънц за отличната работа. Аз подкрепям казаното от нея. Имам обаче една мънинка забележка, която не е много значителна и може дори да ви се види не, е, ненужна, но а, не се споменава едно а, насилие, за което всъщност много се говори, а същевременно се, се се счита за нещо така, като че ли обикновено. Става дума за насилието срещу възрастните хора. Аз мисля, че това е една тема, която а, трябва да трябва да бъде в центъра на нашето внимание, защото това не е една класическа форма на, на, на насилие. Най-често това е, е насилие, на което не се дава гласност, от което хората не се оплакват, защото много често нямат възможност дори да се оплачат. Така че бих искал е, този проблем да бъде експлицитно, изрично упоменат. Също смятам, че би било добре да се организира нещо като форум, дебата на, на тази тема, защото е, подобно насилие се упражнява както от обществото като цяло и много често от семейството в частност. Така че е, и освен това, благодаря на, и за, на докладчика за идеята. Благодаря. Господин Бог. Благодаря. Гражданството е едно изкуствено понятие, докато националността е нещо, което е, е естествено. И много често хората бъркат двете. Много често гражданството трябва и би било добре да се основава на националността, за да няма дискриминация. И това е от особено значение в демократичните страна, където е, е, когато когато става дума за правото на гласуване и когато се смята, че просто произволно взета група може произволно по някакъв начин да изрази своето глас. А, мисля, че а, е, има някои предложения и а, това, тези права да бъдат предоставени и на мигранти, включително и на тези, които търсят а, е, об, е, обежища. Верно е, че а, ако искаме обаче всичките права да бъдат предоставени на всички, включително а, правото на труд, а, на, по, на социални а, помощи и мисля, че трябва да се питаме какво значи гражданство, какво значи националност. Госпожа Държа. Да, благодаря. Ще направя някои изменения. Искам да кажа, че гражданството всъщност отсъства от нашата програма. Работихме по а, препятствията пред гражданство в един доклад преди това. Работихме и по идеята за европейско гражданство, за европейски граждани. А, тук сме в едно пасивно гражданство. Тоест, как да говорим как ще признаем правата, но тук в този парламент, като че ли гражданството не се разглежда достатъчно активно, а това е идеята ни. Трябва да вземем предвид участието на гражданите в процеса по вземане на решения. И именно този елемент аз намирам за отсъстващ от текста, който разглеждаме сега. И ми се струва също, че трябва да разгледаме още повече нашата програма във връзка с програмата Европа за гражданите. И а, мисля, че в двете комисии а, работи. Всъщност, двете комисии, които работят по тази програма, са нашите и, евентуал, и комисията по културата. Има още какво да направим в тази област. Благодаря. Благодаря, госпожа Вержият. Не виждам други да искат да вземат думата. В такъв случай давам я на докладчика. А може би комисията ще иска да коментира? Искате ли? Да, госпожо Мишо, заповядайте. Да, мисля, че програмата, която току-що беше спомената, надявам се, че не бъркам, имаме една програма по гражданство от Генерална дирекция комуникации – така че тази програма също съществува и някои от коментарите могат да влязат в нея. Докато нашата програма тук опитваме се да имаме съгласуваност между отделните проекти и програми. Последния коментар, който чух, е програмата на... Но мисля, че последният коментар, който чух е по-скоро за програмата на Генерална дирекция комуникации. Микрофон за председателя. No Няма други коментари. Добре, госпожо Гонц, имате думата. Да, благодаря. Благодаря за коментарите по тази тема. Ясно е, че сме на една и съща гледна точка с председателството, с комисията. Господин, на господин Луи Мишел ще кажа, Относно насилието срещу по-възрастни хора, да, приемам с удоволствие измененията в тази насока. Винаги сме пред една такава дилема. Винаги имаме уязвими групи и трябва да се опитаме да не пропуснем някой. съгласна с Луи Мишел. Определено имаме проблем. Все по-малко говорим за насилието срещу тези уязвими групи. На госпожа Ебронс също ще кажа, че приветствам измененията ви за включването на представители на трети страни е, в е, представата за европейско гражданство. Определено мисля, че и тези хора също имат право на човешки права. Относно госпожа Верджият, Искам да попитам а, какво, трябва да помислим какво точно ще се покрива от нашите фондове, какво от другите фондове а, и как трябва да се съгласуват отделните програми. И съм напълно съгласна с идеята за това активно гражданство, нещо, което е важно понятие като цяло за парламента. Трябва да помислим по-подробно благодаря още веднъж. И крайният срок за измененията е 30 юли. Т.е. ще имате доста време и после ще ги обсъждаме. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Благодаря, госпожо Гон. Това бяха последните забележки. И с това приключваме дебатите по този проектодоклад. И определихме крайния срок за внасяне на измененията. А, извинете, 5 юли е крайния срок на обяд. И а, след, следния дневен ред, първо, имайки предвид срока за измененията, ще има гласуване в комисията Либе на 15 септември и после гласуването на 26 ноември в пленарна зала. Ако сте си отбелязали нещата, значи сме приключили, приключили по темата. Но На следващата точка, дневния ред е от 10.30 и докладчика е госпожа Холмайер. Тя не е още тук. Така че предлагам поне веднъж, защо не, да си позволим 20 минути почивка, докато госпожа Холмайер пристигне, за да ни представи своето становище на за рамковото решение и за финансовата рамка 2014-2020. И така, ще продължим работа в 10.30. Благодаря.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 Колеги, той без... Colleague, Нашата колега, госпожа Холмайер е тук, която тя ще ни представи своето становище върху междинен доклад за целите на получаване на положителния резултат по процедурата за одобряване на многогодишната финансова рамка. Става дума за средствата, за темите, по които ние работиме, право на гражданство, обежище, миграция. А, нека да изслушаме какво има да каже нашия докладчик, нейното проекто становище. И сега ви давам думата, госпожа Холмайер. Благодаря, господин председател. След като останахме твърде обозрим брой депутати в залата, мисля, че напълно спокойно, в спокойна атмосфера ще мога да говоря за многогодишната финансова рамка 2014-2020 година. Първо искам да кажа, че има няколко основни момента тук. Е, искам първо да благодаря на докладчиците. Е, сътрудничеството ни беше много добро. Както всеки знае, в началото при изработване на становище не е възможно в е, три четвърти страница да се включи всичко каквото желаем и това се прави чрез изменения. Радвам се много, че получих е, възможност е, да проведа дискусия с колегите по внесените от тях предложения и изменения. Първо, искам да кажа няколко думи за структурата на този документ. В е, предварителното обсъждане аз ясно посочих, че не е съвсем ясно защо темата безопасност на храните е включена в същата рубрика като е, гражданството на Европейския съюз и е, въпроси свързани с е, правосъдието. Предложението обаче е да се зададе въпрос защо тези теми различни са включени в една и съща рубрика. В моето становище аз съм отразила това. Второ, искам да кажа няколко думи за структурирането на фондовете, които представляват много голяма част от нашия бюджет – имам предвид бюджета за многогодишната финансова рамка. Сега няма да се спирам на сферата, която тази сутрин беше подробно обсъдена тук. Имам предвид правните аспекти, защото мисля, че в Комисията по правни въпроси ще се проведе подробна дискусия по този въпрос и няма нужда ние сега да навлизаме в детайли. Така че по отношение на структурата на фондовете ще кажа, че преструктурирането беше извършено успешно. Сега има хоризонтални административни разпоредби и е, Италия мога да кажа, че е, принесе доста за добрата структура на фондовете. Първо, сега обежището, фонда за обежище и миграция – средствата от този фонд е, отговарят до голяма степен на поставените цели. Понякога могат да бъдат по-малко или е, много повече. Всичко това зависи дали миграционният натиск е голям или има големи потоци от кандидати за убежище. И е, не сме изправени пред особени предизвикателства, каквито винаги се появяват. Е, съществена част беше, това казвам за колегата Гиом, че при фондовете трябва да има европейска допълнителна полза, добавена стойност, е, това не означава, че ще бъдат е, заменени средствата от държавния бюджет за бежанци и кандидати за обежище, но наистина ние искаме да постигнем добавена стойност, допълнителна полза за бежанците и не смятам, че трябва да има економии в държавния бюджет. Това не не беше нашата цел. Държавите членки, които са особено засегнати от това явление, трябва да получат по-голяма помощ, за да се подобрят стандартите по отношение на мигрантите и кандидатите за убежище. Сега за ИСФ е това, което за мен е голям проблем, е, че е, предвидените средства не съответстват на планираните задачи и това е нещо, с което ние трябва да се занимаем интензивно. Е, когато погледнем бюджета за 2013 година, получаваме отговор от комисията, да, тези 64 милиона минус възникнаха като сума, защото не бяха изразходвани средствата от програмите. И за това аз бих искал да по попитам по-подробно защо не са освоени тези средства, по какви причини, е, програмите ли са били неправилно е, структурирани и въобще е, защо толкова години не е работено по тези програми. И второ, установявам, че е, тези 64 милиона ограничения на бюджета в тази сфера за 2014 година се предвижда още 70 милиона намаляване на бюджета за тези цели. Системата за данни за пътниците Smart Bodies Пекич е, са е, нещо допълнително, помощ за държавите членки, които са изложени на такива проблеми, е, свързани с ЯСО и Фронтекс и за това тук ще спомена Центъра за престъпления в киберпространството, който още не е включен. Комисията представи предложение в тази насока. За разлика от това Европол е, ще загуби около 10% от средствата си, за да бъде изграден този център за престъпления в киберпространството. Това не ми се вижда много логично и в една многогодишна финансова рамка не става ясно е, какво е финансовото обезпечение за изпълнение на тези задачи. Няма е, финансова концепция и за това аз задавам въпроси към комисията и е, получавам е, като информация, да, Европол е голяма организация и е, със сигурност ще може да се справи. Например, аз знам, че за детската порнография в цяла Европа има пет организации, които отговарят за това, а в САЩ само две. И сега, като погледна разликите в обезпечаването, точно при такива чувствителни теми бихме могли да си помислим, е, че международната борба с тежката престъпност, която винаги е била и ще бъде наша задача, трябва да се предвидят достатъчни средства. И тук искам да е, посоча агенциите, които очевидно предвид потребностите, е, свързани с ИАСО, Европол, е, и други е, трябва все още са включени в финансовото, е, финансовото огледало, финансовата рамка и за това предложенията, които ще дойдат от вас, ги очаквам с нетърпение, защото смятам, че когато става дума за такива основни приоритети на парламента, трябва да се предвидят и необходимите средства за тяхното изпълнение. Благодаря. Благодаря. Ще се опитаме да видим а, какво мислят представителите на съвета и комисията, но те не са тук за сега, така че нямаме мнение. И сега можем да дискутираме позицията помежду си. Ще се радвам да обобщя, че това е позиция съвместна с докладчиците в Сянка. Първо искам да приветствам вашето предложение относно промяната на името. Защото името сега не отразява проблематиката, която се покрива. И е добре наистина да имаме а, не само права и гражданство, но също така и равенство. Но това е много важно. Дискутирали сме го много пъти. Бюджетът е сравнително малък. 0,7% от общия бюджет. Но това е решение по Лисабонския договор и този проект ще има все по-голямо значение. Разбира се, има проблеми, свързани с човешките права. Например, ромите и липсата на толерантност към различните мълцинствени групи, демократичния дефицит и е важно да видим как ще хармонизираме правната система и как ще осъществим повече правно сътрудничество. Европейския съюз се превръща в основен, основно действащо лице в политиката по иммиграция и е също така и в управлението на средиземноморската криза. Това е отразено частично в леко увеличение бюджет, но се надяваме този бюджет да успее да покрие всички нужни стъпки. Разбира се, допълнителни ресурси могат да бъдат отпускани също, евентуално, за повече гъвкавост. Опростяването на фондовете е нещо, което приехме още от самото начало и може да бъде полезно за тези, които подават моби. Разбира се, Подобно простяване беше разисквано и в програмата по правосъдие. А също така трябва да осигурим продължителност, приемственост, предвидимост. Да имаме а, една мрежа на европейско ниво, която да позволява а, да имаме добавена стойност на европейско ниво. Това е много важно, за да виждат гражданите какво точно се случва. Както обикновено, има все повече е, средства за вътрешната сигурност, фондове като вътрешната сигурност е, и иммиграцията, а пък от друга страна няма достатъчно средства за външната ни политика, т.е. като че ли няма равновесие в инструментите. Тази програма, за която говорим, има нужда от осигуряване на допълнителни достатъчни средства. Трябва да насърчаваме човешките права и така, както вече казах, настоящия бюджет е по-малък от трите а, фонда, които използвахме до сега. И определено не е лесно да видим какви са истинските цифри. Въпреки лекото увеличаване, в крайна сметка фонда се намалява. И мисля, че не трябва преструктурирането да е свързано с намаляване на бюджета. Мисля, че това е наша отговорност. И трябва да осигурим синергии и допълняемо с другите програми. Нещо, което разискваме на европейско ниво. Това е един от водещите принципи за добавената стойност. Така, така както вече сме го споменавали много пъти, имаме нужда от ясни показатели ако дадем повече гъвкавост, например, трябва да сме сигурни, че имаме ясни показатели, че можем да измерим какво точно става и да видим какви са целите. Иначе ще загубим, ще загубим следата. Един от основните въпроси е какво става с програмите благодарение на опросяването, някои от целите като че ли могат да бъдат пренебрегнати. Имаме нужда от гъвкавост, казах също. И бихме предпочели да имаме делегирани правомощия по програмата и също така ясен мониторинг, ясно следение от страна на комисията. Това е горе-долу първия ни коментар. Е, ще работим и занапред заедно и благодаря. Благодаря на... и също така, надявам се на следващата дискусия, съвет и комисията да са тук. А сега господин Бронс иска думата. Благодаря. Госпожо Холмайер, очаквах да, ви... да чуят колегите, но те повечето случаи ги няма тук и се питам дали всъщност не харчим твърде много пари, а, а пък всъщност отсъстваме от работното си място. Харчим парите на а, дънакоплаците. На последния дебат, госпожо председател, а, когато говорихме за правата на представителите на трети държави и тези, които търсят обежище, бяхте ми казали, че имам твърде строги разбирания. Но измежду предложенията, които виждам тук, искам да се спра параграф 4, където говори за а, мерки за презаселване или за връщане. и чудих се колко пари са отпуснати за тези, а, за, за, за връщането, например, спрямо, примерно, а, презаселването. и доколкото знам от представителите на Frontex, това, което казаха преди три седмици, всъщност почти никога няма връщане. Те, тези незаконни мигранти биват много добре засечени от Frontex. Дава им се е, е, един документ, с който трябва още да се връщат, но всъщност никога няма връщане е като че ли а, много хора тук не са си отбелязали това или може би просто аз съм прекалено недоверчив. Благодаря. А, казва председателката, не виждам, не виждам някой да иска думата, но то няма и много хора в залата. Госпожо Холмайер, имате думата. Заповядайте. Ich mache jetzt einfach, glaube ich, nur den Abschluss. Аз ще кажа само няколко заключителни думи. Ще се съберем заедно, за да обсъдим измененията, които естествено надхвърлят аспектите, които бяха обсъдени. Колегата Бронс посочи, че в точка 4 всичко е така обобщено, защото е, възможността да се опише нещо в рамките на 3 четвърти страници становище е твърдо ограничена. Е, ние знаем, че е, това е основната рамка на становището, след което чрез изменения вече е, нещата ще придобият по-подробен вид. Това се дължи на е, системата на процедурата, по която се изготвя становище, а не е, на липса на воля да се представят нещата диференцирано. Това просто не може да стане на 3 четвърти страница. И е, смятам също така, че е, депутатите ще отделят внимание на мерките свързани с реадмисия. Това вероятно ще бъде помощ за селищата, където ще се върнат съответните лица. Така че аз бих казала така както се казва в Германия, че малко повече мозък, малко повече пипе, ако мога така да се изразят, ще трябва да се вложи в това. Мисля, че тези, които знаят немски, ме разбраха. И сега, ако тези лица имат някакви шансове по родните си места, би било по-добре, отколкото ако просто бъдат върнати без шанс. В този смисъл е, се радвам на чутото от колегата Геонс, радвам се и на дискусията с колегите, защото мисля, че в тези дискусии ще могат да бъдат обсъдени много полезни предложения. Thank you. Thank you, Mrs. Holmeyer. Благодаря, госпожа Холмайер. Ами, не виждам а, други колеги, които да <laughs> са се върнали в залата ни да искат да вземат думата, така че единството нещо, което мога да кажа допълнително е, че 11 юли 12 часа е крайният срок за внасяне на изменения. Ще ги разгледаме през септември, на 3 септември по-точно. И гласуването тук в нашата комисията ще бъде на 18 и 19 септември. Това е до тук. И сега минаваме към следващата точка. Още веднъж ще дам думата на госпожа Холмайер. Става дума за точка 15. Атаки срещу информационните системи за отмяна на регламента на съвета 2005 номер 222 от 2005 година. Целта е докладчика да ни каже докъде са стигнали дискусите между трите заинтересовани страни. Още, още веднъж повтарям, защото майче не ми работеше микрофона. До докъде са стигнали дискусиите в рамките на трилог? Миналата седмица председателския съвет реши да прекрати сътрудничеството с съвета по въпросите за Шенген. Така че, госпожо Холмайер, имате думата да ни кажете къде сме стигнали. Благодаря, господин председател. Първо искам да кажа нещо по съдържанието на предложението за директива. Става дума за сближаване на правната рамка за тежки престъпления в киберпространството и установяване на минимални стандарти, за да могат максималните е, наказания като размер да бъдат е, до някъде сближени. Е, знаете, има модерни форми на е, престъпления в киберпространството. Не е лесно да се справяме с тях, защото техниката се развива много бързо и съответно всеки ден се променят формите на този тип престъпления. По тази причина е, бях избрани по-неутрални изрази, понятия за представяне на това явление, за да не се учитат особеностите на различните технологии, а да могат да бъдат включени различни престъпни състави, независимо от техническия напредък. На 27 март 2012 година имаше гласуване с много широко мнозинство, намерихме много добри компромиси. Имахме три е, централни оси в Европейския парламент като опозиция. Първо, че ние не искаме свръхкриминализиране и е, от тази директива трябваше да бъдат изключени някои по-второстепени въпроси. Имахме дълга дискусия на Whitehacker и е, minor cases, т.е. Е, имам предвид леките случаи на подобна престъпност. Имахме и дълга дискусия по темата тестване, тестови процедури, респективно е, несанкциониране на фирми, които предлагат софтуер, предпазен софтуер и е, много добър отклик получихме в съвета. Е, ставаше дума основно за превенцията също, където ние залагаме основно на подобряване на сътрудничеството и обмена на информация между органите за наказателно преследване, държавите членки и европейските агенции, е, но най-вече сътрудничеството между е, частни фирми и нашите агенции, т.е. всякаквите други видове мерки в сферата на превенцията, която които служат за въвеждане на минимални стандарти за сигурността на е, системите, защото всъщност директивата за, понаказателно право не е, е най-важната. Е, тук тя просто се явява в началото и тази директива и, и други подобни като нея ще бъдат приемани една по една. Аз съм малко изненадана и разочарована от това, че комисията отделя толкова много време говорихме за тези проблеми. По триалозите, за разлика от общо приятата практика. Аз е, е, искам този път да благодаря на датското председателство. За първи път е, аз виждам председателство, което толкова много да отчита нуждите на и исканията на парламента, като бунтуващото се датско председателство. Имахме три триалога с датското председателство. Благодаря за тях, благодаря за тяхната готовност да изслушат нашите становища и да ги включат в своя своята работа. Искам да благодаря също на полското и на унгарското председателство, които извършиха подготвителната работа в тази сфера и бяха много конструктивни се е, с тях също, беше, имаше и а, е, много добър обмен с комисията, която обсъждаше с нас въпросите по същество. Така че ние успяхме на последния триалог да постигнем а, е, споразумение и много от позициите на парламента успяхме да наложим за моя голяма радост и също така Комитетът на постоянните представители потвърди това политическо споразумение с огромно мнозинство, така че сега вече ние можем да гласуваме тук в парламента. Сега по съдържанието на компромисите на политическото споразумение ние успяхме да наложим много от нашите позиции, например по-добри легални дефиниции, изясняване кои дейности за кои дейности не се предвиждат наказания, също така по-добра дефиниция на minor cases и дефиниция на а, млади Whitehead тека, които понякога са от а, добрата, от правилната страна, а не са от а, страната на лошите. Също така а, искахме помощ за а, подсигуряване на системите за сигурност. А, след това имахме а, обмени с а, м, съответните европейски агенции, ни за Европол, а, до някъде и Евроюст, а, за да се създадат ясни условия говоря за нови е, контактни звена. Има смисъл създаването на такива звена, защото ние приемаме важни задачи в сферата на престъпността в киберпространството и точно тук трябва да се включат и държавите членки. И държавите членки трябва да си помислят за поемане на съответна отговорност. Отговорност трябва да носят и фирмите, когато става дума за тежки щети, да се изисква по-висока отговорност, също така злоупотреба с с самоличност. Това всичко трябва да се включи. Ние направихме някои отстъпки пред съвета, например при съдебните компетенции. Дефинициите бяха включени в съображенията, все пак от преамбюла, но все пак са включени при отговорността. Ние искахме малко по-ясно да се представят нещата, но все пак е, беше постигнат задоволителен резултат. Е, господин председател, е, ако ние не искаме да гласуваме, то това означава сами да си навредим, защото все пак става въпрос за нашите желания и въпросът е дали парламента ще гласува съответно своите желания. И това е проблем на парламента, не на съвета, ако трябва да бъда честна. Искахме да дадем добър сигнал, обаче в крайна сметка с гласуването ние сами си карахме автогол. Надявам се, че няма да има реванш от съвета и е, все пак е, съветът е, ще гласува с огромно мнозинство за нашите желания, така че се надявам през септември да можем да вземем е, окончателното решение. Е, искам още веднъж да благодаря на датското председателство за подкрепата. Благодаря. Благодаря, госпожо Холмайер. Е, сега Нека да чуем от комисията и председателството какво мислят те. Те участваха в преговорите по тази тема. Госпожа Холмайер го каза. Така че предлагам от името на председателството да видим какво ще кажат и след това и комисията. Председателството първо има думата. Благодаря, господин председател. И така, от председателството на съвета искам да кажа, че вчера в Корепер се занимавахме с тази тема. Имаше одобрение на текста в настоящия му вид текста, така както го обсъждахме с комисията и с докладчика на последния триалог. Така че най-вероятно, господин председател, скоро ще получите едно писмо от Корепер, в което се потвърждава, че текстът е одобрен. И се надяваме също да видим и вашето одобрение на текста. Подкрепям напълно докладчика когато казва, че сме постигнали добро споразумение по текста, мисля, че триалога наистина беше добър и позволи подобряване на текста в много отношения. Благодарение също и на усилията на парламента. И успяхме да включим голяма част от идеите на парламента в парламента, в текста, извинете, по един или друг начин и така трябва да бъде в преговори. И благодаря още веднъж на докладчика и на нейният екип за великолепната работна обстановка по време на преговорите и за конструктивния подход. И благодаря също и на комисията за а, триалога. Мисля, че имахме едно партньорство модел. И още веднъж благодаря. Сега, разбира се, относно от името на съвета мога само да кажа, че можем да а, се опитаме да разрешим въпроса с прекратяването на сътрудничество, възможно най-бързо и е да приключим по темата. Благодаря. Благодаря. Сега комисията какво мисли? Искате ли нещо да кажете? Да, съвсем накратко, господин председател. Да, искам да кажа, че комисията се радва да имаме успех в този триалог. И резултатът е много добър. Го подкрепяме. Ще добавя, че това е само една част от пъзела относно киберпрестъпността. Комисията те първа ще излиза с други действия, ще предлага други действия, които са свързани с наказателните дялове, свързани с киберпрестъпността. Радвам се, че имаме някаква важна стъпка все пак напред. Относно проблемите свързани с Шенген, разбира се, комисията очаква този въпрос в по-разширен вид също да бъде разрешен възможно най-скоро. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Сега имам няколко желаящи да се изкажат. Господин Ен... Енчо има думата. Благодаря, господин председател. Първо, искам да поздравя докладчика Моника Хомер. И искам да уведомя комисията, че тя наистина е много борбена личност и че можем да разчитаме на нея, когато тя се бори за даден досие. Мога да кажа, че сътрудничеството по време на доклада и на триалога беше много добро. И че докладчика успя да вземе предвид всичките искания на всички политически групи. Радвам се също от постигането на консенсус в триалога. Смятам, че компромисният текст е много добър. Този текст взема предвид основните а, важни неща за нашата комисия. Например, включването на агенциите, европейските органи в превенцията и борбата срещу информатичните атаки, например Европол или Евроюст. Още повече, че се подчертава нуждата от сътрудничество между частния и обществения сектор срещу кибератаките. Говори се също и за сътрудничество на международно ниво. Знаем, че без такава координация не можем да се борим с киберпрестъпността. И нещо друго, което също беше прието от съвета, е а, е, рамката за защита на основните права в борбата с киберпрестъпността. И тук въведохме идеята, че държавите и националните власти също трябва да спазват тази рамка. Що се отнася до санкциите, смятам, че е а, е, добре че наказанията срещу киберпрестъпността са по-тежки, отколкото преди. Защото щетите са все по-големи. А също така, действията срещу критичната инфраструктура също се увеличиха. Тези санкции вече стигат до 5 години и затвор. И искам да дам един пример, свързани, свързан с отговорността на юридическите лица да си защитават, да си пазят информатичните системи. Това също е включено много ясно Вярно е, че ясната дефиниция на киберпрестъпността не е залегнала в директивата, но се надявам, че комисията ще го разгледа в отделен инструмент. Така както казах, текста прият от нас е добър и се надявам, че новата директива наистина ще служи за борба с киберпрестъпността. И в заключение поздравявам датското председателство за подхода им и за сътрудничеството, за добрия текст. Благодаря. Благодаря, господин председател. И аз, както прежде говоря, ще искам да благодаря на Моника, която извърши отлична работа, която постигна един отличен компромис с а, съвета. Освен това, Моника е винаги в добро настроение и това е много приятно за всички нас. Аз наистина съжалявам, че председателския съвет е блокирал досието. Знам, че не, не сте виновен, господин председател, но а, мисля, че а, не смятам, че председателския съвет е взял доброто решение да отговори на шамара, който ни зашли съвета. Това, това блокиране не е най-доброто решение. Кибер престъпленията са нещо реално, нещо с което може да се сблъскваме всеки ден. Ние създадахме специална комисия за борба с организираната престъпност и тази комисия ще се занимава и с киберпрестъпността и ще продължаваме. Наистина не смятам, че това беше стъпката, която трябваше да предприеме парламента и председателския съвет, господин Бронс. Става, става дума за а, пред, предходните неща, не за самото, за самото а, предложение. Разбира, разбира се, а, Властите трябва да предприемат дейности срещу престъпниците в системите, но това, което искам да знам и което е по-интересно за мен, е какви а, дейности предприемат правителствата, например израелското и американското срещу а, ядрената програма на Иран, Китай, който блокира достъпа до е, известен е, брой е, мрежи. Така че моя въпрос е следния. Дали е, държави членки на Европейския съюз или целият Европейски съюз е, атакува системи на трети страни? или пък дали нашите системи са атакирани от, от правителства на трети страни. Аз в момента нямам предвид дейности като насилие на деца и така нататък, дейности, които заслужават да бъдат санкционирани колкото се може по-строго. Благодаря, господин председател, госпожа Макентайр. А бих искала да благодаря на госпожа Холмер. Защо... киберпрестъпленията са проблем от огромно значение. Както казахте, а, този проблем ще бъде в центъра на вниманието на комисията по организиране на а, престъпност. Моята група беше единствената, която се противопостави на предприятите мерки от председателския съвет. Аз още в Страсбург казах, че това е просто едно детинско поведение. И че просто на, на практика ние ще се изложим и ще, изглежд, ще изглеждаме като глупаци. правните служби излезаха с становище. С крайна сметка е, съвета си, е, се възползва от правомощията, с които разполага, но ние не можем да си позволиме е, да действаме по този начин. Така че аз наистина намирам, че е много, много е, тревожно и а, неприятно а, да действаме по този начин. Просто исках да а, изкажа своето становище по тази постъпка. Господин Албрехт, благодаря а, за това, че ми давате думата. Въпреки, че малко закъснях, все пак Смятам, че е, съм уловил момента за да кажа нещо във връзка с е, актуалното състояние. Е, радвам се много, че работихме толкова добре с вас, е, госпожо Олмар, и моето впечатление е, че вие наистина имате желание да включите всички. Е, Представете си вероятно, че е, имахме някои е, моменти, които е, не можеха да бъдат представени толкова лесно в преговорите с съвета и тук е, спада принципният въпрос дали една директива е достатъчна във връзка с наказуемостта и а, е, наказателните мерки при престъпността в киберпространството или не би било необходимо от страна на законодателя да приеме мерки, които са насочени само към сигурността, като се съдържат и стимули, например, а, е, за това да бъдат привлечени под отговорност и тези, които а, е, са оператори на тези системи защото мисля, че там очевидно има пропуски и грешки, които трябва да бъдат включени в приложното поле на директивата. Това обаче не беше възможно. Сега, по една друга точка, ние зелените съжаляваме много. Става дума за а, изключването на Whitehead Hacking, където всъщност по-точно става дума за тези, които влизат в информационните системи без изобщо да имат намерение да извършат наказуемо деяние или да причинят вреда, а, а след това искат някакви мерки за сигурност с, в съображенията беше дадена възможност или по-скоро със съображението беше дадена възможност за дебат. Е, имаме обаче доста проблеми сега е, да е, защитим този резултат. И за това искам още веднъж да благодаря за добрия ход на преговорите. Мисля, че много от нещата успяха да минат в съвета, но за нас тези неща са твърде малко и ние бихме се радвали, ако на тези аспекти се обърне внимание на второ четене. Не знам доколко съществува такава възможност предвид е, блокирането е, поради цялата тази история, свързана с Шенген, дали може допълнително да се преговаря. Аз е, просто поставям този въпрос в пространството. Бихме си желали това, което желаем да стане и а, ако не, въпреки това ви благодаря много за сътрудничеството. Благодаря. Сега отново докладчика за някои заключения, след като изчухте становищата по вашето, вашия доклад. Първо искам да отговоря на няколкото въпроси, които бяха зададени. Първо въпроса на господин Бронкс за атаките Тимати Къркъл внесе някои предложения в директивата. Не разглеждахме атаки от държави срещу държави. Колегата Ентю много, Енчо много интензивно се занима с тази тема и се опита да включи тези неща. Беше ясно, че в директивата по наказателно право не могат да се включват аспекти от международно правен характер и затова включихме някои съображения, в които ясно се посочва посочва, че ние желаем тук да се вземат международно правни мерки, за да могат да се създадат по-добри правила за атаки държава-държава. И колко големи са проблемите тук е видно от начина по който Китай подхожда към хакерски атаки от други страни, Русия също и това означава, че ние е, трябва е, или по-скоро ще открием интензивно поле за действия през следващите години и не винаги е, решенията ще бъдат добри, защото не е непременно е, съществува еднакво разбиране и еднаква база за преговорите между различните държави. Е, след това втората тема, аз още в началото по въпроса на господин Филип Албрек казах, че ние не сме доволни от това, че първо беше прията директивата за наказателното право, а другите се отлагат и то за дълго време. Особено госпожа Грос трябваше да представи редица от тях, що се отнася до отговорност, минимални стандарти и така нататък, или пък системи за насърчаване за млади лайтхайкър, за да могат по този начин да се гарантират гарантират изискванията за сигурност на мрежата. Това са неща, които все още изискват време и, както казах, ние трябва общо да се справим с тези неща. Опитахме се да действаме съвместно, но сме разочаровани, че нещата се бавят толкова няма все още е, общностни европейски е, правила в е, определени сфери. Сега, е, в е, съображенията ние сме включили е, minor cases и какво точно ще се прави. Обаче, white хакерите падат под приложното поле на тази директива. Minor case обаче е нещо, което при което имаме следния случай. Е, някой прониква в чужда система, но причинява малка е, вреда, а Whitehead е, хекарите не причиняват никакви вреди. И ние бяхме единни, че това трябва да попада в minor case и следователно ненаказуемо. И имаше много големи проблеми за държавите членки, например по това, че те не искаха да бъдат включвани а, имплицитно а, white hat хакерите в тази директива. И а, ние м, успяхме в а, а, съображенията да а, включим а, изискването, че а, младите хакери а, могат да бъдат а, включвани в тестване на програми, а, така че да се използва и положителната страна от тяхната дейност. А, това са неща, за които ние трябва трябва да намерим широка подкрепа и на госпожа комисаря казахме съвсем ясно, че е важно да се говори с големите фирми, като Сиско, например, но трябва да говорим и с тези групи от хора, които идват от CCC и други групи, за да може да се използва техния потенциал за осигуряване на безопасност гарантирана сигурност на нашите системи. Радвам се, че съветът ясно посочи, че е, не искат е, да споменават е, специално майнер кейс, но това попада е, там. И сега за тези съображения, колко време се борихме, мисля, че два часа и половина беше. Е, но мисля, че накрая намерихме решение и колегите е, от групата на зелените, сътрудничеството с тях е, беше ценно за мен. Успяхме да работим добре с тях и е добре, е, когато е, изпращаме общи сигнали. Е, да, ние получихме много предложения, опитахме се заедно да наложим този пакет. Не всичко беше толкова просто. Благодаря на колегата Енчо, на колегата Албрех, на колемата Алваро, на колегата Тимати Къркоп и за интензивното сътрудничество. We thank you again. И ние ви благодарим още веднъж. Това беше всъщност един дебат по проект е, или по-скоро така информация за развитието на трилога. До сега, за сега разполагаме с необходимата информация. Ще а, наблюдаваме развитието на нещата и за напред. А след това ще имаме разговор с госпожа Кюникс, която е новоизбраната председателка на Евроюст. А, така че тя ще дойде към 11.30. и Имаме време за 5 минутна почивка.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 Дами и господа, моля, займете местата си. Много ви моля за малко внимание. We have one hour to go. Имаме още един час дискусия. И ще се възползваме от, таз, от това време, с което разполагам, тъй като имаме една скъпа гост и пожелаваме добре дошла на госпожа Мишел Конингс, новоизбран председател на Евроюст, една от агенциите, която е, влиза в е, обхвата на нашите правомощия. Тя, тя е, пое функциите от господин Уилямс, който неколкократно е бил наш гост. А, тя е тук що избрана, както казах, така че ние искаме да й пожелаеме много успех в качеството и на председател на Евроюста. И тя ще ни представи годишния доклад на Евроюст пред наша, нашия, нашата комисия. Евроюст има все повече и повече правомощия. Това е една агенция, която съществува от повече от 10 години, която непрекъснато а, се разширява. Казусите пред Евроюст са били над 1000 за миналата година. А, те са се увеличили. Много, много са се увеличили. Повече от 70% от тях са свързани с различни държави членки. Евроюст участва както чрез пряко, така и чрез финансиране на разрешаване на различните казуси. Преди няколко дни в Люксембург се проведе един важен семинар, посветен на развитието на пространството на правосъдието, свободата и така нататък. И по-специално то и по-специално трансграничните престъпления и а, производствата, свързани с а, трансгранични престъпления. И, както още веднъж казах, това са и проблеми, които попадат в обхвата на правомощията и на парламента, и по-специално на нашата комисия. И сега ще чуеме а, каква е била работа на Евроюз. Смятаме, че наистина от оперативна гледна точка агенцията е, е функционирала много добре. Сега, според, читаме и според изследването, което е направено, колегиума на Евроюст би трябвало да, да работи в по-тясно сътрудничество с нашата комисия, като например по теми като директивата за замразяване и конфискуване на имуществото на престъпници а, на територията на Европейския съюз. Ние Днес решихме, че ще през сесента ще изпратиме наша делегация на посещение в офиса на Евроюст в Хага. И начина по който ще включим и Евроюст в а, евентуалното създаване на функцията на европейски прокурор по силата на член 86 от а, договора, като целта е тези, тези проблеми и други проблеми да бъдат обсъдени а, широко от вас. А сега ще започнем първо с госпожа Кюникс. Благодаря, господин председател, за тези уводни думи. За мен е голямо удоволствие и честа да ви кажа какво е залегнало в годишния доклад. Той е разпространен в писмен вид и вие разполагате с него. В писмен вид, на хартиен носител, а също времено и на 13 език доклада може да бъде прочетен на уебсайта на нашата организация. целта е да се наблегне на добавената стойност, която придава Евроюст на борбата срещу а, трансгран... а, трансграничните престъпления. 441 са престъпленията, които са били в центъра на нашето внимание през миналата година, т.е. малко повече, отколкото предишната година. Но ако сравниме тези цифри с 2010 година, има а, а, 45% повече координирана дейност и това всъщност е в центъра на нашето на, на нашата дейност. Тоест, ние сме създали а, а, сътрудничество между съди, а, следователи И въобще наша, нашата цел е да създадеме по задълбочени и по-постоянни методи на сътрудничество между а, прокурорските служби, разследващите служби в различните страни за създаване на една цялостна европейска стратегия. И ние също така все повече и повече обменяме информация с Европол за обединяване около едно общо производство. Тоест, просто не всеки вече да работи само единствено за държавата си членка, в рамките на раздавите държавата си членка. Просто в целта е да се създаде една дългосрочна визия и от краткосрочните планове, краткосрочните национални стратегии да се отиде към една дългосрочна общоевропейска стратегия. А, ние ще работиме в а, по, по, по подобен начин и за бъдеще в областта на превенцията на трафика на наркотици, блокиране на банкови сметки и други престъпления, за да може престъпленията да бъдат наказвани чрез една структурирана, координирана стратегия. Това може да стане, още веднъж го казвам, само чрез една многостранна правна координирана стратегия. Разбира се, че може да има двустранни отношения, двустранни подходи, но това, което ние предлагаме е една, една, по, една по-глобална платформа, на която, в която всички могат да, могат да участват. Ние каниме заинтересованите страни да дойдат да представят положението в своята страна и след това ние разпространяваме тази информация. Единственото нещо, което за, за съжаление може би не може да, да бъде постигнато, е един единствен модел за всички, защото в крайна сметка е, не, не, не може да има един формат, който да задоволява всички. Сега, Откакто ви казвам, се успяваме да събираме всички заинтересовани страни около една маса, за да се обсъждат и представят проблемите. Установяваме, че има 45% повече координираност, повече сътрудничество. Така че нашата цел е да, да осигуряваме платформа за работа на повече от три страни, не, не, не само да, двустранните отношения, но, но примерно дейности, които могат едновременно да бъдат извършвани в 5-6 страни. 80% от случаите, по които сме работили миналата година, са в приоритетни области, корупция, трафик на храни, тероризъм, киберпрестъпления, престъпления в кибер, киберпространството. И по принцип този вид престъпления по принцип са трансгранични престъпления и техни жертви са всичките държави е, членки. Относно е, цифрите и какво правим, е, количество, качеството е много важно, най-вече чрез координация и не на последно място скорост, защото това са бързи действащи престъпления и, имат, и трябва да реагираме много бързо. Другата хубава новина е, че от миналата година при няколко случая бяха въведени нови процедури благодарение на центровете за оперативно сътрудничество. Това е всъщност резултат от нашето международно сътрудничество. Имаме а, примерно една първоначална среща, в която обсъждаме кога точно ще действаме, кой ден, след което имаме среща на ниво държави членки, държавите, които са засегнати. И ще се съберат тези, тези държави, се отиват в центъра в 6 часа сутринта и а, този, това лице може да бъде е, контакт, да, да се установи контакт с него на определен адрес, който всеки знае, на определен телефонен номер и е, много бързо може да се осъществи обмена на информация е, по случая. Това е важното. И именно така успяваме да видим какво ни е необходимо, за да успеем да отговорим. А, така действа и а, Европейската заповед за арест и други. Това функционира много добре и а, става все по- и по-операционално. Ще ви разкажа накратко за някои примери. Един от случаите е Плая – това е шведски случай. Около 3 години преди на 28 март тази година започна съдебния процес. През 2008 година имаше една организирана мрежа за наркотици от Швеция а, свързана с Испания и свързана и с други неевропейски страни, като Колумбия, Андора, Венецуела и други. Разбира се, ви очевидно е, че имаше нужда от добра координация и тя започна през 2008. През 2009 година имахме обща екип за разследване, който показа първи резултати много бързо след установяването си е, успяха да сезират над 1,4 тона много висококачествен кокаин и имаше над 30 души задържани е, от цялата мрежа. След което през декември 2010 година беше арестувана основната цел – а заедно с него още пет други цели, други субекта. Става въпрос за, швейцар... за шведски гражданин, който живее в Швейцария и който се занимаваше и с прането на пари. Тоест, от една страна имаме трафик на наркотици и съпътстващото пране на пари и така успяхме да стигнем до голям брой луксозни къщи, яхти, кораби и какво ли още не. И между 2007 и 2010 година 12 милиона евро са били инвестирани в недвижими имоти и още голям брой а, движими имоти бяха а, иззети. Кокаинът е бил на стойност 860 милиона евро. Сътрудничеството е, е много важно. Не само вътре в Европейския съюз, но и извън. Е, ни, ние, както и Европол, всъщност притежаваме голям брой инструменти, с които да можем да работим и които улесняват а, както разследването, така и изземването на активите имаше до 2011 година, за няколко години, имаше над 13 такива съвместни операции. Тоест, ние си сътрудничим и в правният аспект и, как да си осигурим взаимно, взаимна правна помощ, както вътре, така и извън Европейския съюз. И се занимаваме и с избора на правилно законодателство и това как да а, изземем активите. Това е успех. Успех, защото всички тези а, лица сега а, са а, изправени пред съда в Швеция. и очакваме скоро присъдата. Виждате, че нещата се движат доста координирано. Бихте запитали какво, какво би станало, ако имахме един подход страна по страна. Швеция към, примерно, Франция, Франция към Испания, Испания към Колумбия. Щехме да загубим много, много повече време и средства. И Друг успех, с по-скорошен, този път фалшиви цигари. От Украина към Обединеното кралство. Украинските мозъци бяха изградили цяла мрежа през Чехия, Словакия, Унгария, Италия, Германия, Франция и специфични компании от тези държави поемаха един вид фиктивен търговски път на цигарите и имаше и допълнителни участници. И Например, във Франция един от участниците беше една известна голяма транспортна компания. Така че ние успяваме да синхронизираме действията. След координация и имаме много бърз, шокиращ подход – към обектите, както в Украина, така и в другите държави. Е, имаше примерно 3 обиска, 13 обиска в един и същи ден. Как, как процедираме? Ами чрез тези нови координационни центрове. Шест европейски държави, техните координатори стоят в центъра и се свързват помежду си и се свързват с съдебните власти в държавата. И при този случай има ясно сътрудничество и по изпълнителните власти и също така нашите а, следователски екипи. Това е мултидисциплинарен подход при а, тези цигари. Координацията е важно нещо. Правните действия също са важни. Целевите действия са много важни, но също така, както вече видяхте, едно от важните неща е ефективно сътрудничество между Евроюст и Европол. И добрата новина е, че ние имаме асоциирано действие по 17 досиета на Европол – в много от случаите Европол присъстваше и физически на заседанията. И има едно ангажиране сега от двете страни да участваме в оперативни срещи. Така че най-добрите ни успехи са тези, където сме действали заедно. и така, единствения недостатък, да го наречем, така наречения проект, свързан с тероризма. Там няма, не успяхме да постигнем сътрудничество, не по вина на Европол, просто там има твърде големи разлики в изискванията а, и имаме, напоследък имаме странни ситуации. От една страна Европол, който се опитва да постигне нещо, имат информация, но за съжаление ние не можем, даже да ни я подадат, ние не можем да изпълним нищо, като се има предвид различните действия на терористичните групи. Това е а, темата, по която трябва да работим. Още веднъж казвам, по-скоро държавите членки трябва да а, участват повече тук. Относно съвместните екипи за разследване, те съществуват отдавна, но се превърнаха в успешни преди 5 години. Защо? защото от, от 5 години насам започнахме да получаваме помощи за тези екипи. От 2011 година мрежата за тези екипи се а, стабилизира, се структурира и всички експерти от държавите членки организираха с Европол, с Евроюст, една съвместна, съвместна среща за това как да работят тези екипи и написахме инструкции. Финансирането на тези екипи е жизнено важно, защото се оказва, че това е първата най- най-превентивна, да кажем, стъпка на действие спрямо престъпността. Последното финансиране беше на 2,2 милиона. То ще продължи, ще бъде все до октомври 2013 и като че ли после имаме проблем с финансирането. А, съответната генерална дирекция на комисията забеляза а, нашите проблеми а, и, и ни уведоми, обаче, че, на съжаление, няма възможност за допълнително финансиране – защото новата програма изключва европейски агенции и е, съответно ние не можем да, да кандидатстваме за такива дългосрочно финансирания за съвместните екипи. Единственото, което можем да направим е да поискаме допълнителен а, бюджет, бюджет на ред 3, от около 530 000 евро миналата година имахме над хиляда кандидатури. Имаме 65 такива екипа, свързани с различни престъпления, било то а, трафик на наркотици и други. Това са екипи, които носят конкретни резултати. Ще бъде жалко държавите членки да не продължат тази добра практика. И инструментите за взаимно признаване могат само да допринесат за по-доброто качество на работата и скоростта. Така че е, аз съм тук и ви моля за пълна подкрепа и е, ние ще изпращаме непрекъснато това послание, защото ще бъде жалко да пропуснем добри възможности и да се борим по-добре срещу организираната престъпност. И за в бъдеще. Има брошури тук с мен днес за многогодишната стратегически, многогодишния стратегически план 2012-2014. Имаме няколко основни цели да подобрим оперативната работа, срещу опер... трансграничната престъпност, да подобрим връзките с ключовите партньори и да осигурим ефективност в нашите работни методи. Ако ми позволите, господин председател, ще кажа, че поне до сега сме успели да подобрим нашата а, работа, качеството на нашата работа, да осигурим повече действие и по-добра координация. Но пък какво, какво е положението с нашите работни методи? По-късно ще видим и как работим при съвместно сътрудничество. Но това ще го направя накрая. И така. Нека да ви напомня нещо. Имаме времеви ограничения. Вчера бяхме, имахме подобен проблем. Пресрочихме времето, а преводачите не могат да останат след 12.30. Така че трябва да приключите презентацията си и след това да оставите време за въпроси. Да, точно така мисля да направя. Наскоро имахме и предизвикателства при разгледаното решение на съвета е, от 2008, после 2009 което трябва да бъде, което трябва да бъде приложено през юни. Държавите членки, поне като някои от тях все още не са приложили на практика решението. И то доста. А в това решение на съвета има два важни члена 12 и 13. 12 за системата за координация на Евроюст и след 13 за обмена на информация при Евроюст, при специфични условия и, например, при трафик на хора и други. Другото предизвикателство, член 85-86 от Лисабонския договор, на 1 декември влезе в сила Лисабонският договор и същата година, малко по-късно, Евроюст поиска да направи една инициатива, работна група по член 85, 86 и 71 относно оперативното сътрудничество и да се е, консултираме с различни ли... пълномощени лица. Имаше нещо подобно, което започна преди 8 години, но то беше в много първична форма а, имахме 8 или 9 координатора от 8 или 9 държави. Сега имаме над 300 служители в 27 държави. Така че ние се изграждаме защото първоначалната ни форма не може вече да бъде толкова ефективна, както е сега. И трябва да внимаваме за по-добро управление на ресора ни и по-добро изпълнение на задачите, а също така евентуално да се преструктурира администрацията, да имаме по-добър баланс между националните членове, колегиума и, и имаше една такава е едно такова преразглеждане на структурата, прието от колегиума. И с а, а, прилагането на практика на решението на съвета, смятаме, че ще успеем да решим проблемите с член 85-86. От, от тогава, от, до сега, от 2009 до сега, много си блъскахме главата какво да направим, така че да успеем да подобрим нашите действия и как можем да бъдем по-ефективни. Как да се променим, как да променим структурата, така че да се борим по-ефективно с организираната престъпност. Какво, от какво имаме нужда? И продължаваме все така. И сега сме постигнали нещо като а, ефективно действие. И по член 86 също продължаваме. И мисля, че отговорихме миналата седмица и на въпросника на комисията, а следващата седмица ще имаме заседание за евентуалната роля в някои сътрудничества с парламента. И така, накратко, а, имаме желание да направим възможно най-доброто, особено при международното сътрудничество на такива тежки престъпления, като пране на пари, трафик на хора, трафик на дрога. И сме готови за диалог. И приветстваме вашето участие също вие също ще участвате в оценката заедно с националните парламенти. Именно за това трябва да си набележим цели. Какво искаме? А, после те ще бъдат разгледани в годишния доклад, в доклада на дейностите и да кажете какво искате повече, за да оцените по-добре нашите действия. Е, това е едно взаимно упражнение, да видим кой какво иска от другия. Благодаря. Конингс. Благодаря, госпожа Конингс, за ентусиазма, за вашата отдаденост към Евроюст. Вие, вие работите вече 10 години в тази агенция. Благодарим и за ентусиазма, страстта, с която а, ни представихте дейността на вашата агенция в качеството си на новоизбран председател на Евроюст. Наш Европейският парламент всъщност си сътрудниче си с вас чрез комисията Либе и а, чрез а, лисабонизирането на а, пространството правосъдие и вътрешни работи. Надяваме се, че в близко бъдеще ще се създаде и функцията Европейски прокурор, който ще защитава интересите на европейските граждани, защото, както отлично знаеме, лошите престъпниците не признават границите, ами нека да и правосъдието да не признава границите от тук нататък. Саймън. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя госпожа Къник за е, ентусиазма, с който ни представи своята агенция. Аз е, лично мога да ви кажа, че бях доста е, скептичен, а, когато е, се предостави новия статут на Евроюз, защото през а, а, последните години резултатите не бяха на висота. Но аз съм готов да, се, да бъда убеден, аз съм отворен и се надявам, че ще успеете да ме убедите. А, но аз идвам от а, страна, където а, всеки ден сме сме свидетели на лед лодки, които а, пристигат а, на нашите брегове, където хора умират заради трафик на хора, заради. А, сега не знам дали вие отдавате едно и също значение на незаконен трафик а, на хора и обогатяване на гърба на а, а, незаконен, а, на незаконния трафик на хора. Ако аз а, мисля, че а, има още много какво а, да се прави с а, държавите членки, които са жертви на подобни явления. Аз лично а, виждам, че вие сте човек, който иска нещата да се променят а, да нещата да върват напред. Така че аз очаквам и искам да бъда убеден в ползата от е, Евроюст и е, от успеха. Госпожа Зипел, благодаря. Искам първо да ви поздравя с избора и е, тъй като в залата има много малко депутати, темата Евроюст и е, сътрудничеството в наказателната сфера е, е важен въпрос и ще се радвам, ако е, това посещение в Евроюст през есента се осъществи. Във вашия доклад вие много подробно изложихте значението на сътрудничеството и е, това сътрудничество със сигурност е важно, но координацията е, е много важно тук е, и е, това означава, че всички участници в този процес трябва да имат волята за добро сътрудничество, поради което те трябва да имат готовност и за обмен на информация. И за това искам да попитам при целият оптимизъм, който изразихте във вашия доклад, да, тази готовност трябва да бъде проявена не само от конкретните специалисти в правосъдната и полицейската сфера, а трябва да има готовност от страна на държавите членки да отдадат малко от правомощията си в тази сфера. И тук вече е вероятно вероятно картината малко да се изкриви. Това е, спомена колегата Бусотил. Е, имам предвид при работата с е, Евроюст малко да се поискриви картината, когато става дума за сътрудничество с държавите членки. Сега, когато става дума за координация при трансгранични случаи на престъпност, като трафик на хора и на наркотици, е, можем да си зададем въпроса дали с е, чистата координация е, може да се съчетаят и малко по-съгласувани съвместни действия между държавите и Евроюст. Това би спомогнало според мен до голяма степен. А, съществува, разбира се, и дебата за европейския прокурор. Та въпросът ми е дали винаги координацията е достатъчна или не трябва да бъде придружена от европейска инициатива при определени престъпни състави да се очертае по-добре европейското измерение и да се започнат съответни производства. Вие многократно засегнахте темата за Европейската заповед за арест във връзка с сътрудничеството. Това е тема, която при нас в парламента е спорна и смятаме, че са необходими някои промени с цел по-добро прилагане. Но това не е ваша тема в случая. Моя въпрос е дали има различни представи за изпълнението или неизпълнението на заповед за арест. Евроюз проявява много прагматична позиция и в случая бих била благодарна, ако посочите примери. Ау, мадам Матю. Госпожа Матю. Благодаря, господин председател. Добре дошла госпожа Каникс. Бих искала да ме поздравя за постигнатите резултати и успехи. Аз не споделям за из, изцяло мнението на колегите. Мисля, че Ероюст и съвместните екипи, които на практика са ново явление, 2-5 години, трябва да бъдат насърчавани. И смятам, че бъдещо държавите членки, които все още не участват достатъчно или активно, да се включат в а, цялата структура. А, както каза Саймън, може би някои области, някои а, явления не, не са влезли в а, обхвата на агенцията, но ще, ще трябва да влезат но мисля, че и в правните, и в правосъдието, и в полициите, като че ли има едно една култура на, на тайното, на поверителното, на несподеленото и мисля, че и трябвало да се е, преодолее е, това явление. Исках да ви попитам, госпожо, какво мислите за функцията европейски прокурор, ще бъде ли ефективен той? И второ, по, как, по какъв начин информирате, има видимост а, на постигнатите успехи? А, как а, вие, примерно, посещавате държавите членки и, и, а, спом... и разказвате тези успехи? по какъв начин ги разгласявате и още нещо. Казвате, че има малко, имате малко известен брой проблеми за сътрудничество в областта на тероризма с Европол. Просто такава е традицията и въобще откъде идват тези проблеми, госпожа Макентайр. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Канинг, за вашето изказване. Поздравявам ви за а, поемане председателството на агенцията. Аз наистина подкрепям идеята за по-добра координация в Европа, защото смятам, че това е от огромно значение наистина за борбата с организираната престъпност. По принцип, обаче моята политическа група а, от, отказва създаването на функция европейски прокурор. Аз мисля, че сътрудничеството и координацията са достатъчни. Ние подкрепяме подобен подход. Неодавна, искам да кажа нещо, не, неодавна участвах в едно между между парламентарно заседание между, в, в моята страна, в Обединеното кралство, между различните камъни и обсъждахме проблемите свързани с Европол и сътрудничество между Европол и Евроюст. И един представител от Камерата на лордовете каза, че е, е хубаво да, да имаме е, докладите, годишните доклади и на двете агенции, за да можем да ги сравним и да имаме една по-пълна картина за нещата. И още нещо. Вие е, сте работили в областта на разследването на организираното е, организираното престъпление престъпност. Кажете ми, мислите ли, че Европейския парламент е, е поступил правилно, като е блокирал а, преговорите с съвета по финансирането на програмата за тероризма? Господин Бронц. Надявам се, че тук ще можем да обсъдим нещата обективно. Вие споменахте Европейската заповед за арест. В Обединеното кралство има много противоречиви мнения по този а, а, проблем, защото а, по този начин се смята, че нашите съдилища ще загубят своя суверенитет, но аз няма да говоря за това. Аз обаче искам да ви попитам дали на съседанията за координация е Евроюст извършва едно повторен, повторен преглед на доказателствата за да а, наистина, да, за да докаже правотата на европейския и необходимостта от европейския а, европейската заповед за арест. Ако това го правите, може би и ние някой ден в Обединеното кралство ще го приемем, но както казах, аз съм оптимист. И имаме само 5 минути. Може би преводачите ще ни отпуснат още 10 минути, както го направиха вчера. Но Всичко, което казахте и повдигнахте като проблеми, са много важни и включително и най-вече, може би, сътрудничеството и координацията с Европол. И работата в общите мрежи и обединяването на опита на двете агенции в едно цяло. както и е, възможността да се създаде по-добра комуникация между различните заинтересовани страни. Защото е, е, просто като че ли дейностите на, на всички тези институ, институции не, не са добре познати на гражданите, гражданите, които ние представляваме тук. Така че дори а, магистратите, дори прокурорите, дори съдиите на държавите членки понякога не са наясно а, с, възможностите, които са на разположение и които ще имат на разположение в близките а, години. Е, за да могат е, да е, извършват успешно своята работа. С колко секунди разполагам, за да отговоря? interpreters, and I do apologize uh, if I'm uh, too, too long, but I will do my best. Uh, going to the... Значи, те, ако продължа прекалено дълго. На въпроса на господин Босотил. Ние просто трябва да си вършим работата и трябва да ви убедим и... А, защото, в крайна сметка, ако държавите членки не са убедени в а, необходимостта от нашата агенция, те няма да ни поверяват допълнителни задачи. нашата, за, нашата задача е била винаги да постигаме резултати, но не, може би и не да ги е, разпространяваме, да им даваме видимост. Така че имам чувство, че не вършим достатъчно в тази област. Ние просто е, поне 50% от нашата работа остава е, скрита от а, обща, общ, обществеността, защото не трябва да забравяме и, че за да можем да, про, да провъзгласяваме и да а, даваме гласност на извършеното от нас, трябва да изчакваме и окончателните резултати. Един от проблемите, с които се сблъскваме и който е недостатъчните методи за комуникация, недостатъчната информация, която предоставяме. Така че в момента работиме по една стратегия за комуника... комуникацията. Сега вие говорихте тук за е, незаконната е, ния трафик на хора. Ние включваме всичко това в е, търговията и трафика на хора като цяло. Мога да дам един пример в Франция. Един а, нещо, което започва на южния бряг на Франция и завършва а, на островите, англо-нормандските острови. И а, Така че още веднъж повтарям, това е, това е част от ежедневната ни работа, но в крайна сметка всичко зависи от това дали държавите членки се обръщат към нас с искане или не. Ние не можем да поемем инициативата за а, а, действия в а, тази област. Колкото до въпросът на госпожа Зига, is speaking for itself. We need a, uh, a dialogue. We ще почна да. Естествено, ние искаме и, и посрещаме с радост вашите посещения, защото е, се радваме на диалог и точно за това полагаме усилия. Тя... Uh, а, необходим информацията. Информацията наистина и ролята на информацията е от а, изключително значение. защото става дума за борба с много сериозни престъпления, обаче на основата на информация, която постъпва от държавите членки и от Европол. Така че ако нямаме е, една по-консолидирана, една по- по-добра система на информация, резултатите няма да бъдат достатъчно добри. Е, просто, може би, трябва да, да, се, да се намери някакъв а, е, начин а, е, е, държавите членки да бъдат задължени да предоставят а, информация за а, проявление на тероризъм на Евроюст и Европол. Тоест, трябва да има наблягане на, тази, на задължението за информиране, защото по, по този по този начин ние ще имаме възможност за един трансграничен мониторинг на изпълнението на решенията и да извършваме анализ на, на различните е, видове е, съдебни решения, взети в е, различните случаи. ако се прилагат съответните членове от договора и има едни по-сигурни и по-консолидирани канали на информация, то тогава нашата работа ще може да бъде успешна. Тоест, ако имаме навременна информация от държавите членки, и тогава, пак по силата на, член 86, трябва, е, знаете, че трябва да има е, единодушие, знаеме, че пък е, единодушие никога не може да бъде постигнато, ако а, Великобритания продължава да действа по този начин. Т.е. вместо единодушие, може би трябва да помислиме за едно по- консолидирано и по-разширено е, сътрудничество в различни формати. Тогава обаче ролята на Евроюст ще бъде малко по-различна. Ние трябва да продъл... Ние трябва да продължиме да да подсигуряваме координацията, сътрудничеството между агенциите, е, с държавите, между държавите членки и с държавите извън Европейски съюз. Няма ли да бъда линчуван от преводачите, ако продължа? Така че още веднъж казвам, че Евроюст е предприел едно, един а, постеп, един а, подход а, на поетапен ниво след а, ниво. Колкото до тероризма и а, е, мониторинга на взетите а, е, решения, съдебни решения и присъди в различните страни ни дава възможност да изградиме да различни компоненти от а, е, стратегията си. Има много, много примери на действия по силата на член 17 и, и 18. когато и сроковете, да речем, не са били спазвани. И, но Нека да ви спомена един пример. В 2007 година в е, Милано за пет дни успяхме да координираме екипи, които да а, е, се, се намесат в пет различни страни, включително и в Румъния, е, и, и Италия и така нататък. А, а вие а, е, зададахте въпрос, свързан с а, европейската заповед за арест. Тя не, не винаги е била а, прилагана както трябва, поради най-различни причини. Още благодаря, госпожо, и за вашия въпрос. Не винаги всички държави членки наистина осъзнават възможностите, които са предоставени и са им предоставени. знаете, че за участието в тези различни дейности са необходими, а, има разходи за много неща, включително за път и така нататък. Най-големите са а, разходите за устен превод. Как, как, както, както знаете, ние сме е, публикували на нашия сайт а, насоки или наръчник, който може да бъде консултиран, чрез който ние правиме реклама на своята дейност. Но ще спра, ще спра до тук. С това приключваме сутрешното задание. Благодарим ви, госпожо Конингс, че бяхте тук. И благодаря на всички останали че бях тук и ви желаем успех на новия пост в Евроюст. Желаем ви успехи и се надяваме да ви видим пак. Следващата есен ще посетим вашата организация в Хага и се надяваме да можем да влезем по-надълго и обширно в детайлите. Разбира се, винаги е добре да имаме повече информация, можем да го направим по писмен път. Благодаря ви и ще продължим в 2.30, не 3. Довиждане.